So, ladies and gentlemen... Госпожи и господа, онези, които искат да напуснат залата, могат да го направят. Hey, Nacho, can you go outside? I'm not starting the meeting until няма да обявя началото на заседанието, докато не заемете местата си. Това въжи и за колегата Лаланд, ако не възразява. Изоставаме от графика си. Сърдечно приветствам с добре дошъл Колин Шиклуна, директор и заместник изпълнителен директор на СВД за Близкия изток и Северна Африка. Отправихме покана към вас – за размяна на мнения с цел оценка на политическата позиция на международната общност по отношение на Сирия. Искаме най-вече да обсъдим с вас ролята, която може да изиграе Европейският съюз при насърчаването на Женевския процес и оказването на адекватно въздействие върху режима на Асад с цел приемане и подпомагане на демократичния политически процес. Два въпроса към вас – някои арабски страни искат да открият отново посолствата си в Дамаск. Режимът на Асад явно преследва стратегия на нормализиране на дипломатическите отношения и пълно признаване. Арабската лига вероятно ще реши отново да приеме Сирия сред членовете си. ООН назначи отново специален пратеник за Сирия в момент, в който се увеличава разочарованието, включително и тук от Женевския процес и потенциала му за постигане на ясен ангажимент от страна на режима на Асад за демократичен политически процес. Това се случва в контекст, в който положението със сигурността в Сирия продължава да е много несигурно. Според вас каква роля може да изиграе Европейският съюз по линия на въздействието? Третата конференция в Брюксел ще допринесе ли за разработване на политика на Европейския съюз по отношение на Сирия и какво може да се очаква от срещата на върха с Арабската лига, най-вече по отношение на Сирия? Това бяха моите въпроси. Сигурен съм, че колегите ще имат още много въпроси към вас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да разговарям с вас. Осъзнавам, че нямаме време, за това ще се опитам да съм колкото се може по-кратък, въпреки че въпросът за Сирия е много сериозен. Ще структурирам изложението си в три части. Първо ще се спра върху положението на място, второ върху позицията на Европейския съюз и на международната общност и накрая ще говоря за подготовката за третата конференция в Брюксел, посветена на Сирия. Какво е положението на място? Мнозина окачествяват положението в Сирия като нормализиращо се. Това може да е вярно, като се имат предвид сраженията на територията на страната. По-малко са те в момента, но положението не може в никакъв случай да се опише като нормално. Едно от неодавнашните събития, които изиграха особено голяма роля в Сирия, бе декларацията на САЩ, че ще оттегли силите си от североизточна Сирия. Все още не е съвсем ясно в каква степен ще бъде предприето това и в рамките на какъв график, но вече се усещат осезаемо последиците от това решение. Първо, кюртските сили, които се ползваха с подкрепата на САЩ, се оказаха в положение, при което трябва да преосмислят позицията си. Една от мерките, които предприеха кюрдите, бе да протегнат отново ръка към режима, чието заклет враг бяха до момента. Освен това, решението на САЩ даде и нов тласък на екстремистките сили, най-вече на ислямска държава въпреки че не може да се очаква да се върнем към положението, при което в миналото Ислямска държава владееше части от територията на страната. Надигат обаче глава крайните формирования и възстановяват позициите си по места. Има и още нещо, върху което се отрази решението на САЩ. Бе подсилена позицията на режима. В момента противниците на режима по места вече не могат да разчитат на силите на САЩ за непосредствена реакция. Това естествено подсили и позицията на режима и на тези, които го подкрепят, най-вече на Русия и на Иран. Все още, както казах, не е съвсем ясно как, как ще протече оттеглянето на САЩ. Надяваме се, че ще имаме повече яснота идната седмица. Тогава ще има среща на коалицията, Световната коалиция за борба срещу Даиш. Тя ще се състои във Вашингтон. Европейският съюз играе силна и активна роля в тази коалиция. Работим по пакет от мерки, които ще бъдат представени на тази следваща среща на коалицията. Осъществяването на тези мерки обаче, разбира се, зависи от надежността на партньорите ни, най-вече на САЩ, които биха могли да ни съдействат за реализирането на мерките. Но в момента има някои съмнения във връзка с това. Упоменах, че е намалял броят на сраженията. Въпреки това, <clears throat> хуманитарната ситуация в Сирия е също и несигурна, както и преди. Успяхме да избегнем възникването на особено тежка криза в и около Идлиб, отчасти поради споразумението постигнато между Турция и Русия – Държавите членки на Европейския съюз също изиграха своята роля като посредници между Турция и Русия. Успяхме да избегнем възникването на такава тежка криза, но винаги има риск от влушаване на положението. Поменахте, господин председател, тенденцията в посока нормализиране, най-вече в арабските държави. Това наистина е така. Някои арабски страни отново откриха посолства в Дамаск. Някои арабски авиолини пък възстановиха полетите си към Дамаск. Проведоха се и някои срещи. Миналата седмица бе проведен економически форум с участието на Сирия в Дубай. Това бе економическият форум Обединени арабски емирства Сирия. Става дума за нормализация, която според нас е неуместна в настоящия момент. Първо, защото режимът не е направил нищо, за да заслужи това признание. Не е направил никакви отстъпки, не е поел ангажименти спрямо международната общност, не е и заявил, че има готовност да поеме такива ангажименти. Нормализирането би трябвало да се предостави в замяна за нещо. Ще продължим да излизаме с това послание. Разбира се, арабските страни могат сами да определят какви ще са отношенията им с Сирия. Те следва да решат дали да приемат Сирия или не отново в Арабската лига. В момента провеждаме среща на ниво министри с Арабската лига. Тя ще се състои в понеделник в Брюксел. Подготвяме и срещата на върха, която ще се състои в Египет към края на февруари и това ще е едно от основните послания, които ще отправим към арабските си партньори. Каква е позицията на Европейския съюз? Въпреки многото предизвикателства и редицата събития в страната и извън нея, позицията на Европейския съюз продължава да е силна. Това е позиция, основаваща се не само на принципи, но и на добре аргументирани политически съображения – от една страна, според нас в момента не следва да се нормализират отношенията, не бива да се поемат и ангажименти за възстановяване, докато не се постави началото на убедителен политически процес в контекста на резолюциите на съвета за сигурност на ООН. И накрая въпросът за връщането на бежанците. Този въпрос е особено спорен. Мнозина от нас – биха казали, че трябва бежанците да се завърнат по домовете си. Самите бежанци го желаят, но това връщане трябва да се състои в рамките на подходящия контекст, т.е. условията трябва да са достойни и връщането трябва да е доброволно. Има насоки на ООН за връщанията. Според немалко действащи лица вече има подходящи условия за връщането на беженците по домовете. Нашият отговор винаги е докажете го, докажете, че по места има наистина условия за връщане. Какво наблюдаваме по места? По места режимът приема закони за отчуждаване на собствеността на бежанците. Има освен това случай на завърнали се бежанци, които са били сплашвани и дискриминирани. Като се вземе предвид всичко това, не сме в никакъв случай убедени, че в момента има подходящи условия за връщане. Продължаваме да отстояваме позицията, приета на съвета на министрите на външните работи през април 2018. Проведохме редица разговори с държавите членки, които препотвърдиха тази позиция. По-нататък тази седмица ще има неофициална среща на министрите на външните работи. Според нас в момента няма основание за промени в тази позиция. И накрая няколко думи за конференцията в Брюксел. Това е третата такава конференция. Участниците в нея ще са повече или по-малко същите, като в миналото. Ще продължим да поставяме акцент върху политически аспект, който е свързан с възможности за процеса на ниво ООН. Ще говорим също така и за хуманитарната помощ за бежанци в Сирия и извън страната. Ще говорим също така и за устойчивостта на приемните общности. Ще поставим особено силен акцент върху гражданското общество на ниво министри. След срещата на ниво министри ще продължи диалогът по този въпрос. Ще говорим както за гражданското общество, така и по-конкретно за ролята на жените. Благодаря, господин Шиклуна, за уводните ви думи. Сега преминаваме към размяната на мнения. Трима колеги са се записали за изказване. Господин Парнио, госпожа Лохбилер и госпожа Валеро. Пропуснахме ли някого? Госпожа Лаланд ще се запиша и аз за изказване. Няма да записваме повече желаящи да се изкажат. Господин Парнио. Благодаря, господин председател господин заместник е, изпълнителен директор на СВД. Това, което казахте, показва ясно, че се намираме в е, непрекъснато осложняваща се ситуация. След е, военен етап, сега се пристъпва към политически етап, но нищо все още не е решено. И има огромни опасности, както сам казахте. Вие обаче не сте спряхте на ситуацията с кюрдите, които защитават, имат звено за защита на хората. Те са едни от малкото съюзници, които имаме на място в битката срещу Даеш. След съобщението а, за оттеглянето на САЩ и също предприятите мерки от Турция. Има различни мнения по отношение на кюртите между Турция и Русия. И Турция иска да разположи свои военни в зоните, където са, се намират кюрдите на сирийска територия. Трябва да се помисли за съдбата на кюрдите. Президента Макрон вече поиска от президента Ердоган да гарантира сигурността на сирийските кюрди, но дали може да се вярва на президента Ердоган? Сега в новата фаза, която е по-скоро политическа, отколкото военна, какво ще се направи по време на тази фаза, за да се гарантира сигурността на кюрдите? Госпожа Лалонт. Благодаря, господин заместник директор. Искам да ви поставя въпроса за града Идлип, който беше завзет от най-екстремистката групировка. Какво според вас ще се случи в Идлип от сега нататък? И второ, дали Европа не трябва да понови контактите с режима на, на съдат и то само с цел да се предприемат мерки срещу джихадистите, които се намират сега в затворите, които биха представлявали заплаха, ако решат да се връщат в Европа. Дали Европа не се излага на огромна опасност? Благодаря, госпожа Лохпилер. Благодаря. Имам три въпроса. На последната конференция на донорите бяха поети ангажименти в размер от 3,5 милиарда евро. Очаквате ли тази година да бъдат поети ангажименти в подобен размер? Вторият ми въпрос. Изтъкнахте, че е ясна позицията на Европейския съюз, а именно, че на Сирия може да се предостави помощ за възстановяване само ако се установи всеобхватна и същинска система за политически преход. Но по места може ли винаги да се направи ясно разграничение между помощта за възстановяване и хуманитарната помощ и помощта за инфраструктура? Третият ми въпрос. Как могат Европейският съюз и държавите членки да положат повече усилия за подвеждането под отговорност на военните престъпници? Председателят. Благодаря, госпожа Валеро. Thank you. Yeah. Благодаря. Онзи ден в подкомисията по отбрана говорихме за Сирия. Заедно с колегите от тази подкомисия преди коледа бях в Турция, бяхме в Министерството на отбраната, разговаряхме и с представители на много други действащи лица, включително и на бунтовниците в Сирия. Онова, което господин Ердоган иска е ясно. Иска да изтреби терористите, като ПКК, ПИД, ИПГ и всички останали, които се борят срещу Даиш. Каква е позицията на Европейския съюз? Не излязохме с позиция, например, при нахлуването в Африн. Доста сме сдържани. Какво мисли Европейският съюз и за така наречената буферна зона, която иска да изгради Ердоган? Опоменахте също така, че се засилва позицията на Даеш. Това бе една от констатациите на изслушването миналата седмица. Даеш в момента се възползва най-много от създалото се положение. Госпожа Лаланд говори за чуждестранните бойци, но има и много други европейски граждани в Даеш, попадащи в обхвата на Даеш. Има много деца от Европа, например, които живеят там. Какво може да направи Европа, за да ги спаси, да ги върне обратно? Благодаря на госпожа Валеро. Нека и аз да се изкажа. Има много конкретен въпрос, господин Шиклона. Колеги от Грузия в края на миналата седмица изразиха своята загриженост във връзка с признаването от страна на Сирия на двете окупирани територии Южна Осетия и Абхазия. Има ли СВД стратегия? политиката на непризнаване на сирийския режим? Изисквали ли сте от режима да преразгледа тази своя позиция в рамките на комуникацията ни с Дамаск? Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря колкото е възможно по-подробно. Някои от въпросите, които вие повдигнахте, се поставят и от нас и за това ние търсим цялостен отговор. Ще направя опит да дадам такъв отговор. Относно кюрдите, имаше два въпроса, които засегнаха разделни аспекти на този въпрос. Основното ни притеснение се отнася до закрилата на цивилните кюрди – Това е първият акцент, който се поставяме, именно защитата на цивилното кюрско население. Аз вече споменах как ви опите се правят да се реши проблема от тяхна страна. Има разнообразни позиции от държавите членки, какъв е най-правилният подход за справяне с този проблем – и къде можем да намерим допирни точки, за да продължим да работим съвместно с Турция и други, за да не се предприемат едностранни действия, които биха се отразили на хуманитарното положение на място. Относно буферната зона – тук ще споделя по-скоро лично мнение. Буферната зона, която се предлага от Турция, много подобява зоната за деескалиране, което Русия предлага за други части на Сирия и виждаме как действа тя. Тактиката беше, вместо да се деескалира положението, да се ескалира положението до максимална степен – за да се, след това да се каже, че има деескала, деескалация. Спомена се Идлиб. Сега Идлиб е завзета от Алнусра. Ние трябваше да преустановим действието на някои наши програми в Идлиб и около него, тъй като ние работихме с местните съвети там, а сега те са в ръцете на Алнусра или на други нейни филиали. Ситуацията е а, такава, че може да се каже, че тя е неустойчива. Има опасност режимът, а, тъй като има а, отклоняване на вниманието в севера ще може да се фокусира върху Идлип и да наложи своето управление в Идлип. Това няма да е особено сложна операция за него. Относно дискусии с режима на Асад за джихадистите, мисля, че няма особен апетит за подобно нещо тъй като по-рано в конфликта именно Садат пусна от затворите някои джихадисти и допринесе в голяма степен по този начин за ситуацията, която трябваше да решаваме в последствие. Относно конференцията в Брюксел и това какви ще бъдат обещаните приноси, ние се надяваме те да бъдат по-високи от тъй като нуждите непрекъснато нарастват и се надяваме, че международната донорска общност ще може да обещае по-големи суми, отколкото миналата година. Вие правилно споменахте, че има една сива зона между хуманитарната помощ и някои видове възстановителни дейности, Колегите, които работят по хуманитарната помощ, са много предпазливи в е, своята работа и е ясно, че чисто хуманитарната спешна помощ е приоритет в е, Сирия. Беше спомената отчетността. Това ще бъде една от темите, която ще се разисква на конференцията в Брюксел – ние сме го правили и в миналото. Имаше съпътстващи прояви, които се организираха, е, посветени именно на отчетността и тази година няма да се прави нещо по-различно. Относно Даеш, европейски граждани и най-вече деца, това е предимно в компетенцията на държавите членки, е, как ще работят за своите граждани. Но що се отнася до децата, в частност, е, има надежда да им се окаже помощ, за да могат те да се реинтегрират в една нормална среда, в европейските общества, за да могат да преодолеят травмите, които са им нанесени, живеейки в Сирия, в райони под управлението на Даеш. Ние работим с отделните държави членки по този въпрос и въпроса за признаването на страна на Сирия, на Абхазия и Южна Осетия. Ние получихме демарш от грузинска страна. Има разговори на по-низко ниво с сирийското правителство. Ние сме им казали, че не считаме, че подобен ход би бил особено полезен. Благодаря ви. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ви. Желая ви успех и успех на следващата брюкселска конференция. Аз участвах в последната конференция и видях колко усилия се полагат от страна на върховния представител по тези въпроси. Сега можем да преминем към пета точка. Размяна на мнение с Жуан Вале де Алмейда.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 Item number five. Пета точка от дневния ни ред. Радваме се да приветстваме с добре дошъл посланник Жоан Вале де Алмейда, който е европейски е представителя на Европейския съюз в ООН. Радваме се, че отново сте в нашата парламентарна комисия. Няма да правя дълго въведение. Искам да ви благодаря за това, че организирахте чудесно посещение на членовете на АФЕД в Нью Йорк през октомври миналата година. Посещението беше много успешно, особено едночасовият ни разговор с Антонио Готереш. Вероятно сте информирани, че ние сме поканили новият председател на следващото общо събрание Мария Фернанда Еспиноза Гарсес от Еквадор. Тя ще говори в АФЕТ в понеделник на 4 марта. Бихте ли сега ни казали какви са приоритетите на Европейския съюз в ООН? Дама ви веднага думата. Благодаря ви, господин Макалиста, уважаеми господин председател. Благодаря на Европейският парламент. Винаги е удоволствие да съм в Комисията по външни работи. Вече от 4 години съм в е, Нью Йорк и всяка година се опитвам да правя поне по едно посещение. Зная, че не разполагате с много време, е, късно вече след обед е, затова ще кажа няколко неща накратко, като въведение и очаквам оживена дискусия в последствие. Мога да ви кажа много неща, но най-напред искам да кажа, е, че днес ние се намираме в една идеологическа дискусия, много сериозна, много трудна дискусия. Става дума за онези, които вярват, че глобалните проблеми изискват глобални решения и глобалните решения изискват многостранна система, основана на правила. И от други, които считат, че националният суверенитет и националните държави, техните правомощия трябва да се конкурират свободно помежду си, че ще бъдат намерени решения от проверката на силите по този начин между различните държави членки. Ние разбира сме се за една многостранна система, базирана на правила, която зачита основните ценности, върховенството на закона и целта на която е да допринася за сътрудничество, а не за конфронтация между държавите членки. Този дебат винаги е съществувал. Сега обаче се намираме в особено обострен етап на дискусиите по съображения, които са ви добре известни. И това е първото послание, което имам към вас. Ние не живеем в нормални времена. Това са времена на преход и особено влияят върху многостранната система и моята роля в Нью Йорк. Бих искал също да ви кажа, че начина, както, както аз виждам ООН сега е, че организацията се намира в преход. Новият генерален секретар, който е първия генерален секретар от държава членка на Европейския съюз. И аз се радвам, че той е от моята родина. Радваме се, че имаме на този пост европеец. Той е предприел една амбициозна реформа с наша подкрепа и виждаме вече първият ефект, първите ефекти от него. През 2019 се очакват много важни идеи. Ние сме изцяло в негова подкрепа. Необходими са и повече усилия. Генералният секретар се нуждае от подкрепата на Европейския съюз. Ако искаме да защитим многостранният система, трябва да положим повече усилия. Ако искаме ООН да остане в центъра на многостранната система, трябва да адаптираме ООН към новите реалности на съвременния свят и на утрешния свят също. Затова реформите на Тереш са толкова важни. Въпрос, който ще възникне тази година и който е много труден, се отнася до финансирането, до бюджета на ООН. Вие а, сигурно знаете, но въпреки това ще ви го кажа, че Европейския съюз а, допринася близо една трета от а, бюджета на системата на ООН, което е грубо 30%. Всички това идва от нашите данакоплаци, данакоплаци, които вие представлявате тук в Европейския парламент. И противно на другите, ние плащаме на време, изцяло си внасяме вноските – и никога не, си, не бягаме от финансовите ни ангажименти. Това е много важно да се подчертае. Ако останалите го правиха, тогава не нямаше да се намира в такава трудна ситуация, в която се намира в момента. Преди няколко седмици генералният секретар писа до всички ни колко сериозно е положението и в търсене на решения ние ще продължим последователната ни твърда финансова подкрепа за ООН, благодарение на вас като бюджетен орган и благодарение също на 28-те държави членки на Съюза. Европейският съюз в ООН е в момента мога да кажа, че ме прави един щастлив посланник, винаги съм добро настроение, но имам и добри основания за това, тъй като се справяме доста добре. Ще ви приведа няколко примера. Ние сме едини, ние гласуваме по един и същи начин. Близо на 93, дори на 95% от случаите. Това е невероятно сближаване при гласуването, което се наблюдава през последните години. Разбира се, ние имаме своите различия, но се умяваме да се организираме и да достигнем до общи позиции в повечето случаи. Това е резултат на огромни усилия от моя екип, от екипите на 28-те държави членки. Ние сме много горди от това. Един друг пример, един от последните ми проекти се отнася до това какво правим вътре в съвета за сигурност. Съвета за сигурност има 15 члена, 10 са временни, на ротационен принцип и 5 са постоянни. Днес Европейският съюз разполага с пет свои представители. Два постоянни члена на съвета за сигурност и три на ротационен принцип. Ние сега трябва да видим дали това ще ни удовлетворява или пък искаме да увеличим влиянието ни в съвета за сигурност, като се координираме по-добре като Европейски съюз. И се радвам да ви съобщя, че нещата вървят в правилната посока. Е, имаме система към момента, чрез която моят екип щаба тук осигуряват брифинг на петимата членове на съвета за сигурност, за да може да следват едно и също основно послание. Ние продължаваме тази координация и извън съвета за сигурност и с онези, които предстои да станат членове на съвета за сигурност. Винаги, когато имаме обща позиция, което е в повечето случаи така, когато има важен въпрос, осемте посланника излизат и излизат е, с общо послание е, и запознават пресата с е, обсъждането. Един прочита общото послание. Например, имаше такова изявление относно Венецуела, преди сме правили такова по изменението на климата и прочее. Тоест, ние говорим с един глас, посланиците имат видимост, те казват едно и също близо, едно и също в съвета за сигурност, излизат заедно пред печата, пред обществеността, за да стане ясно, че имат обща позиция. И ние много се гордеем с това. има едно важно условие и това е послание, което винаги отправям. Ние а, имаме силни позиции, а, когато сме единни, а не когато сме разединени. Това е изключително важно послание, което а, бих искал всички да отправят. А, както в Нью Йорк, така и тук по време на публичния дебат преди европейските избори. Съвременния свят е сложен, труден за управление, изложен на нови опасности. Унези съюзници, които считахме, че са съюзници за винаги, сега имат някои колебания по някои въпроси, особено по многостранната система – по такъв дебат, свързан с европейските избори, не трябва да забравяме това световно измерение и колко важно е за европейските граждани да се възползват от критичната маса, която се осигурява от съвместните ни действия на международната сцена и колко полезно е това за всяка една отделна държава. И дано по време на предизборната кампания да не се фокусират те само върху вътрешни въпроси, а да отчетете глобалната роля на Съюза. И на последно място, относно отношенията ни, моята мисия в Нью Йорк и тук Европейския парламент. Удоволствие да работя заедно с вас многото мисии, които ни посещават от други комисии, тематични мисии. Това е приоритета за моя екип да ви брифираме, да ви подкрепяме, да ви осигурим добри условия. Когато бях посланник в Вашингтон, също съм имала удоволствието да приемам а, такива делегации. Предишния ръководител на тази а, комисия, господин Брок, а, за мен беше удоволствие да бъдете мой гост във Вашингтон по много а, поводи. Също господин Алистър. Приемали сме представители на много други комисии. Това е важно защото вие може да допринесете за разпространение на посланието Европа да бъде глобален играч, отстояващ основните права Европа, която иска да укрепи многостранната система. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви посланник Делмейда. Разполагаме с 35-40 минути за размяна на мнения. Това са колегите, които пожелаха да се изкажат. Господин Салафранка има думата. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл на моя приятел Валиде Алмейда. Искам да благодаря за отличната работа, която извършва в ООН през последните години защото държавите членки преди гласуваха доста често в различна посока, но сега виждаме един огромен напредък. Господин председател, бих искал посланникът ни в Нью Йорк, нашия прекрасен посланник в Нью Йорк, да ни каже нещо за срещата на съвета на сигурност от събота, посветена на Венецуела. Също и относно основния дебат, който се води. Ние се намираме в четвъртата индустриална революция, която води до съществени промени в политиката, доведе до ефекта Трамп, Брекзит и други популистски явления от този характер. Не знае дали новите технологии ще се превърнат в инструмент за консолидиране на демокрацията или пък за консолидиране на други режими. Нужна ни е нова глобална архитектура, глобална стратегия. Държавите членки на Европейския съюз дали мислят в тази насока как Европейския съюз би могъл да се адаптира към новите обстоятелства. Благодаря ви. Благодаря, господин Салафранка. Колегата Фронт има думата. Благодаря, господин Алмедра. Винаги е удоволствие да се срещаме с вас, независимо дали в Нью-Йорк или тук. Имам два въпроса към вас. Първият се отнася до това, че Моя колега тук се тръгна, но се отнася въпроса ми до Брекзита. За първ път вие ясно подчертахме, че има почти единодушие в съвета за сигурност на ООН при вземането на решения. Какво ще стане? Мисля, че последния път се опитахме да получим отговор от ваша страна в Нью Йорк. Какво ще стане? ако Брекзит се извърши без споразумение. Дали ще има изобщо някакво значение, дали ще има споразумение или няма да има споразумение относно процеса на вземане на решения в съвета за сигурност на ООН. Вторият ми въпрос се отнася до парите. Вие споменахте, че не бива да забравяме, че Европейският съюз осигурява една трета от е, финансовите средства на ООН. И ако не греша, Съединените щати осигуряват е, дори още по-голям процент. Така ли е? Или долу-горе колкото нас? Така или иначе, чули ли сте напоследък е, нещо за вноските на ООН, за тяхното значително урязване или пък това е нещо, което се чува винаги, което се казва от всяка нова американска администрация, която твърди, че ООН е много скъпо струваща организация. Благодаря ви, госпожа Лок Билер. Благодаря, господин посланник. Благодаря ви, че дойдохте отново в АФЕД, за да споделите своя анализ. Всяка година в резолюции на парламента ние посочваме, че предлагаме реформа на съвета за сигурност. През юли ние казахме, че трябва да се отвоят усилията, за да се реформира съвета за сигурност на ООН чрез значително намаляване на използването на правото на вето, особено в случаи, когато става дума за доказателство за престъпление срещу човечеството или военни престъпления. Имаме пет държави членки в съвета за сигурност, но реформата на съвета за сигурност продължава да е блокирана. Какво може да се направи за деблокиране на тази ситуация? Втория ми въпрос се отнася до кризата в Йемен. Миналата седмица проведохме изслушване в Комисията по правата на човека относно Йемен и всички искаха да се сложи забрана върху износа на оръжие, включително за а, Саудитска Арабия. От ваша гледна точка, виждате ли възможност да се използва натрупаната инерция – за да се наложи международна забрана за износ на оръжия към Йемен. Благодаря, Хелмут Шолц има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин посланник, за присъствието пред комисията АФЕТ. Вие споменахте много пред многобройни предизвикателства пред системата на ОНЕ. Но сега с новия президент на САЩ, доколко са готови Съединените щати да участват активно в изграждането на системата на ОНЕ, въоръжение, разоръжаване, международна сигурност или, или винаги има от или винаги има натиск от Съединените щати да се ограничи броя на областите на компетентност. По-нататък измененията в климата, Париж, Катовице, измененията в климата са един от централните въпроси и как влияят те върху дейността на съвета за сигурност и общо събрание. Но не. И какво означава това за Европейския съюз? Благодаря. Още двама колеги. Едвард Кукани, Ана Гомеш. Благодаря, господин председател. Ценим високо, господин посланник, компетентната ви работа. Надяваме се тя да продължи. Преди време ние се сбогувахме с Ламбрус състав Руслан Бренидис, който е назначен за посланник на Европейския съюз в Вашингтон. И моят въпрос е как бихте оценили политиката на САЩ в ОНЕ? Ако това е възможно, разбирам, че те ще изпратят нов посланник. Тя очаква процедурата по изслушване. Белия дом е непредсказуем. Как се усеща това в ОНЕ? О, не, никога не се радвала на особена популярност в САЩ, но как стоят нещата сега? Втория въпрос е свързан с дейностите на Русия и поведението в съвета за сигурност. Бих искала да знам дали въобще е възможно да има някакво сътрудничество със сътрудничество или това е напълно невъзможно. Яна Гомес. Първо, искам да попитам дали Европейския съюз а, разработва резервен план при Брексит. Сега, ако започне дали ще имаме е, някакво ново представителство в съвета за сигурност е, Франция и Германия. Ако постигнем е, споразумение, това може да стане. В светлината на трудния дебат за Венесуела преди два дни, на къде вървим? нова студена война или гореща война, като имаме предвид, че Русия е разположила бомбардировачи с ядрени възможности във Венесуела. Някои от нас съвсем наскоро бяха на мисия в Никарагуа и там службата на ООН и комисария по и представител на, коми... на Върховната ком... на комисията по права на човека беше експулсиран. Не чуваме много по този въпрос. Това означава ли, че ООН са вдигнали много шум по този въпрос? Какво прави ООН? какво предприема ООН във връзка с проблемите, които излязаха наяве по повод убийството на Хачокджи? Също така кризата между Саудитска Арабия и Иран. Не чуваме становищата на ОНЕ. Благодаря, колеги, за изказванията. И накрая искам да попитам как какво е състоянието, текущото състояние на проблемите с Западните Балкани. По-конкрет видяхме, бяхме свидетели напрежение между Сърбия и Косово. Благодаря за много интересни въпроси. Можем да си говорим за тях цял след обяд, но сигурно си имате друга работа. Нека сега да отговоря на въпросите. Много отношения те се припокриват, затова ще ги обедини в групи. Най-напред благодаря за хубавите думи. Те се отнасят и за целия екип по Венесуела. Аз не участвах на а, разискванията на съвета за сигурност, бях на път за насам, но разполагам с достатъчно информация, за да мога да кажа, че дискусията е била а, трудна, нямало споразумение, дори е имало а, разискване, дали въобще да се разисква. Дебатът разкри много неща. Той показа, че има два подхода към въпроса в, към проблемите в Венесуела. Генералният секретар следи ситуацията много внимателно и им внимателно. Имам основание да знам, че това е така и се Неговата позиция е сходна с тази на Европейския съюз. Искаме да намерим начин за политически диалог, така че да се излезе от кризата. Но а, сме категорични за липсата на легитимност на Мадуро и подкрепяме конституционните механизми, но също така се притесняваме, и това е в отговор на въпроса на господин Салфранка и госпожа Гомеш, наясно сме с потенциала нещата да излязат от контрол, което би било лошо и за венесуелския народ. Ето защо Федерика Могерини през последните дни и часове каза публично, че е разговаряла с а, генералния секретар на ОНЕ, политически фигури в региона, да се създадат условия а, за предприемане на стъпки към политическо решение, но в крайна сметка всички се притесняват от потенциала за излизане на ситуацията извън контрол в а, ООН водим консултация с всички партньори, но има група страни, които смятат, че това е намеса във вътрешните работи на суверенна страна. И това говоря красно, красноречиво и за дебата, за който споменах. Онези, които са на страната на многостранния подход и от тези, които са на страната на суверенитета. Ще видим какво се случва в бъдеще, но мога да ви кажа, че всички ние сме мобилизирани да намерим най-доброто възможно решение. По индустриалната революция, изкуствения интелект и въздействието и върху многостранния подход, демокрацията, тези въпроси се осъзнават ясно. Ще дам само два примера и генералния секретар и Федерика Могерини създадаха работни групи, които да работят по тези въпроси. В тях влизат изтъкнати експерти, представители на гражданското общество. Целта им е една да разберат по-добре потенциала, позитивния потенциал на четвъртата индустриална революция, но също така и да осъзнаят рисковете и опасностите, които се крият за тези технологии. Мисля, че използването на изкуствения интелект за оръжейни цели е най-сериозната заплаха. Т.е. оръжия, които могат самостоятелно да взимат решения за това колко души да убият това има едно много сериозно измерение сигурност, от което ОНЕ не може да отсъства. Виждам е, общи усилия, обща тема. Тя беше посочена в генералния секретар. Това беше един от основ... Това беше записано като част от основните му приоритети 2019 година. Това е един от приоритетите на Федерика Могерини и трябва да се е, и е приоритет, който би следвало да се споделя по-широко в ЕС. Що се отнася до Брексит? За, ко, за което имаше някои въпрос. Аз е, нямам. Това не е в ресора ми. Е, въпросът е много сложен и се колебая да вземам отношение по въпрос, който излиза извън моята правомощи, но мога да кажа, че в Нью Йорк следим въпроса много отблизо. близо и по-специално погледа ни е насочен денят след Брексит, преходния период и бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство след Брексит. Има един въпрос, който винаги изпъква на преден план в Нью Йорк и то е, че един ден след Брексит Обединеното кралство ще е, изразяват позиции противоположни на днешните. Днес е, по-често, най-често, те заемат позиции е, като тези на останалите държави членки, защото тогава да смятаме, че един ден след Брексит те ще започнат да заемат противоположни позиции. Естествено е, след Брексит да има тясно взаимодействие между международна сигурност, права на човека и други въпроси. За мен, от моята гледна точка, това е естествено. Въпросът е как ще го организираме. Очевидно е, че Обединеното кралство вече няма да бъде държава членка и ще има, и разбира се, има разлика между това да си член и да не си член. И трябва да намерим начин да се запази тясно взаимодействие, като се отчита факта, че а, те не са вече държава членка. Въпросът на господин Фройнд за напускане без поразумение. Не искам да коментирам и този сложен въпрос. Като дойде времето, ще видим как ще се организираме но е ясно, че напускане без споразумение не е добра идея. Това е позицията на Европейския съюз. По този начин споразумението за сътрудничество ще се затрудни. Споразумението е конструктивен проект. В него можем да постигнем съгласие какво да се приеме и какво да не се приеме през преходния период. Отсъствието на споразумение ще затрудни този период – само, че ще минем по този мост, когато стигнем до него. Що се отнася до бъдещето на съвета за сигурност след Брексит и се спирам тук във връзка с реформата на съвета за сигурност. Държавите членки на Европейския съюз не мислят по един и същи начин за реформата на съвета за сигурност. И това е и затова не мога да кажа, че съм 100% съгласен с всичко това, което е в Нью Йорк. Има различни идеи, концепции, предложения за реформа в съвета за сигурност. И става дума за структура, представителство. Няма мандат да говоря за реформата на съвета за сигурност, тъй като държавите членки имат различни позиции по-конкретно ограничаване на правото на вето в случай на геноцид се обсъжда. Някои държави членки участват активно в разискванията. Нямаме позиция но не по въпроса. В ООН съм свидетел на оживен дебат по този въпрос и като наблюдател виждам засилен интерес от държавите членки към този аспект на реформата. Въпросът е дали и това е, е интелектуално честен въпрос. Могат ли да се въвеждат малки реформи в съвета сигурност, без да има споразумение за цялостна реформа? Това е въпрос, който би могъл да възникне в близко бъдеще отчасти отговарям на госпожа Лох Билер. Искам да отговоря на нея и на колегите. Е, вие свършихте чудесна работа, водили сме редица разговори през последните години и съм благодарен за вложените усилия а, е, и а, е, отделеното време за тази много важна дейност членове на Европейския парламент отделят, някои членове на Европейския парламент отделят повече време, за да дадат своя принос към конкретната област по Йемен. Вие споменахте думата да продължим усилията. Да, има желание. за това в резултат на различни обстоятелства, с това число случаят Хашокджи. И генералният секретар има желание да използва създадените предпоставки. Той предприе редица инициативи, съвета за сигурност се ангажира, изпратена беше мисия в Йемен. Първата ни грижа е хуманитарната катастрофа в тази страна и надеждата е, че с тези предпоставки ще можем да преминем към един политически процес, при, така че да се облегчи страданието и да създадат условия за политическо решение. Дали това ще означава забрана за износ на оръжие, това не мога да ви го кажа. Повдигнати са различни въпроси. Господин Грифиц, генералният секретар, има пълната подкрепа на Генералната асамблея и генералният секретар е изцяло зад него. Ние също. Няколко, имаш няколко въпроса за Съединените щати. Аз живея в САЩ от 9 години и не мога да не коментирам по този въпрос – Ставрос Ламбринидис е добър приятел и като бъдещ посланник той ще работи по тези въпроси. Не мога да коментирам. Аз, моите коментари могат да се ограничат до опита ми в ОНЕ. В САЩ редица администрации в САЩ са имали леко критичен подход към ОНЕ. Имаше е, известна разлика по време на втория мандат на Обама. Но в цялата история можем да кажем, че винаги е имало леко критичен поглед е, по политически, финансови причини. И не е очудващо, че САЩ а, е, се отнася критично към тази организация. Наскоро сме свидетели на засилена криза. До там, че се поставят под съмнение основите на системата от сегашната администрация. това е част от дебата, който споменах в началото. За това какво трябва да представлява многостранния подход – и какво да бъде нашето отношение. Така че дебатът с САЩ е много оживен, да казано на дипломатичен език. И той продължава. Той има финансово бюджетно измерение, както казах. Генералният секретар е много разтревожен. Проблемът е, че тъй като а, САЩ решиха да не платят 28% за мироопазващите операции, те искат да, искат да плащат 25% максимум, така че всяка година 3% от носката на САЩ не влиза, не постъпва в сметките на ОНЕ. Тези забавяния се натрупва и поради неотстъпчи, и поради бюджетната структура на ОНЕ, генералният секретар не може да прехвърля средства от едно перо в друго. Това е липса на гъвкавост в системата, която пречи на вътрешно решение. Забавянията се натрупват и понякога това има а, последици за страните, които участват с въоръжени сили. Тези страни изпращат а, войници, често те загиват, както се случи в Мали, но страните финансират не само войниците, но и финансово мироопазващата операция. Ситуацията е трудна. Колега миналата седмица каза, че някои тези страни имат взимания от САЩ защи на 200 години равностойността на тяхната вноска. Моята теза е, че нашите страни плащат това, което трябва да плащат, плащат на време, плащат в съответствие с правилата. Казвам това е, само е, в случай на резервен вариант, само че има страни, които не плащат толкова, колкото трябва. Дискусията се води, но това е едно от е, измеренията на американската позиция, що се отнася до новия посланник. Е, е, надявам се да посрещна новия колега. Ние сме в една сграда. Надявам се да го посрещна наскоро, както винаги. Ние ще работим с САЩ, ще водим дискусии винаги, когато можем да намерим споразумение – Имаме много, нас ни свързват много неща, има области, в които можем да работим с тази администрация и искаме да използваме този потенциал максимално. Сега климатичните измерения ще бъда малко по-кратък, господин Шолц. Да се върна към приоритетите на генералния секретар. Ето това е един приоритет. Казва се климатичните изменения се развиват с темпове по-бързи от тези на нашите действия, така че трябва да побързаме. Ние искаме в климатичните изменения да се даде нов тласък. Конференцията в Катовица завърши с по-добри резултати от очакването. Но има какво, още какво много да се направи. Европейски съюз е лидер и трябва да се остане такъв. Има още едно измерение, което е много важно. Миналата седмица проведахме разисквания в съвета за сигурност. Когато аз пристигнах в Нью Йорк, редица страни в съвета за сигурност отказваха въобще да разговарят за този въпрос. Те казваха, това е съвет за сигурност, няма защо да обсъждаме този въпрос. Сега това е нормална тема благодарение на нашите усилия на тези на сътрудничество ни. Това е въпрос на сигурността. Ако климатичните изменения продължат да се развиват с сегашните темпове, това ще има въздействие върху сигурността. Ще започне масова миграция. Милиони ще започнат да се движат и това създава една опасна ситуация. Хубаво е, че Съвета сигурност се интересува от този въпрос и че генералният секретар е толкова ангажиран. Разчитаме на допълнителен прогрес през 2019 година по взаимоотношенията с Русия. Господин Кука напусна. Е, Русия е незаобиколен партньор. Русия не може да бъде заобиколена в съвета за сигурност по очевидни причини. Те са редовен член и инвестират много в ОНЕ. Те са прекрасни дипломати. Работим с тях редовно. Но трябва да кажа, че в повечето случаи ние сме в различни лагери. По различни причини. Когато можем, има области, в които можем да работим заедно. Сме готови да работим с руските ни приятели, но това не се случва много често през последно време, трябва да признаем. По правата на човека, Ана Гомеш зададе много важен въпрос. Правата на човека са а, много важен въпрос. Назначен е нов докладчик Мишел Башле. Не е нужно да казвам коя е тя. Поста е в много добри ръце. Генералният секретар отдава огромно значение на тази тема. Госпожа Бачле има малко по-различен подход от предишния върховен комисар. Ситуацията в Никарагуа беше предмет на опит и ситуацията да се обсъди съвета на сигурност. Те не бяха успешни, ситуацията е тревожна. С оглед на правата на човека, госпожа Башле, генералния секретар, ще обърнат дължимото внимание и следим този въпрос много внимателно от гледна точка на Европейски съюз. Последният въпрос председателя Западните Балкани. Е, в съвета на сигурност е, проведахме на няколко пъти дискусия и трябва да кажа, че няма сериозен напредък в климата, но ние като Европейски съюз продължаваме да работим заедно с Сърбия и Косово. Госпожа Могерини играе централна роля в улесняването на диалога. И в Нью Йорк ние очакваме резултат от този диалог. Надяваме се всичко да приключи добре. В заключение още един път искам да ви благодаря за гостоприемството. За последен път съм тук като посланник в е, ООН. Надявам се в бъдеще да имам възможности да разговарям с вас. Пожелавам ви успех на предизборните кампании, нези, които ще се кандидатират. И благодаря още един път на председателя и на всички е, за чудесното сътрудничество с последните 8 години. Благодаря. Thank you. Благодаря. Колеги, други въпроси или коментари от ваша страна? Няма. Благодаря още веднъж на Жуан, че участва в заседанието ни и пожелавам ви всичко най-добро. Сега предстоим след 7 минути да разговаряме с господин Хосе Ванесия. Господин Хореги тук ли ще седне? So. Ladies and gentlemen, dear... Госпожи и господа, уважаеми колеги, нека сега продължим с заседанието на Комисията по външни работи. Стигнахме до точка 6 от дневния ред. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл господин Хосе Валенсия, министър на външните работи на Еквадор от юни миналата година. Здравейте и добре дошъл. Добре дошъл на заседанието на Комисията по външни работи. Преди да ви дам думата, ще се изкажа накратко. След това ще има размяна на мнение. Посещението ви тук е знак за настоящата решимост на еквадорското правителство да се отвори към света и да работи с международната общност по основни регионални и световни въпроси. Европейският съюз високо цени Еквадор като свой важен партньор в един все по-нестабилен регион. Еквадор е сред страните най-силно засегнати от кризата с беженците от Венецуела. Вашата страна прояви похвално гостоприемство, въпреки предизвикателствата, свързани с големия беженски поток. Междувременно кризата в Венецуела се обостря с всеки изминал ден, най-вече откакто президентът Мадуро встъпи в длъжност за пореден 6 годишен мандат. Надявам се, че ще можем да обсъдим положението не само в Венецуела, но и в Колумбия. Вашата страна изигра важна роля при мирните преговори между колумбийското правителство и ФАРК, които успешно приключиха през 2016. Знаете, че Европейският парламент и Европейският съюз са били силни поддръжници на мирния процес в Колумбия, отвъд междупартийните граници. Ще изслушаме с интерес вашата гледна точка за перспективите пред мирния процес. Но преди да ви дам думата, нека дам думата на председателя на делегацията Евроланд, господин Хаорегия Тондо. Сега имаме чудесна възможност, дами и господа, Искам само да добавя към встъпителните думи на председателя, че това е много подходящо посещение. Сега ще имаме възможност да проведем дебат с външния министр на Еквадор. Еквадор е много важна държава в региона. Господин Макалистер вече спомена това, говоряки за двете страни, които са съседни на Еквадор, които са много важни за нас, Колумбия и Венецуела. Министъра също ще не запознае с политическите промени в страната си и ориентацията на Ленин Морено в региона и в страната. Присъединявам се към казаното от председателя на комисията ФЕД, като ви приветствам с добре дошъл и очаквам да изслушам вашето изказване. Господин министър, имате думата. Благодаря, господин Макалистър, за любезните думи. Благодаря на господин Хауреги. Много е приятно че съм тук, ваш гост, за да говоря за развитието на отношенията между Еквадор и Европейския съюз. Както каза господин Хауреги, господин Алистър, това ни дава възможност да обсъдим въпроси, свързани с Латинска Америка и за Еквадор, която е, също има важна позиция в този регион в исторически друг план. Еквадор има разширени връзки с Еквадор и ние отдаваме изключително голяма важност на тези отношения. Имаме исторически, културни, социални връзки. Освен това имаме общи интереси и цели в момента както в двустранните отношения, така и в многостранните такива. В този смисъл искам да подчертая важността, която отдаваме на регионалните диалози, които се провеждат между СЕЛАК и Европейския съюз. Това ни дава възможност да обменим мнение за това как да се справим с общи предизвикателства, като климатичните изменения, устойчивото развитие, програма 2300 и прочие. Искам също да отбележа важността, която е, Еквадор отдава за контактите в Евролат между Европейския съюз и държавите от Латинска Америка и Карибите. Така можем по-добре да постигнем разбиране, да постигнем повече синергия и положителен импулс. Откакто Ленин Морено пое поста си през май 2017 година, диалогът и връзките с Европейския съюз укрепнаха още повече, като министър на външните работи на Еквадора аз също ам, оказвам подкрепа на това, което прави президента в този смисъл. Оценява се новият социален и политически климат, който съществува в Еквадор, откакто президента Морено пое своите функции. Еквадор насърчава диалога търси решаване на социални и политически конфликти чрез демократична толерантност и като обръща внимание на спазването на правата на човека. Имаше преди критики, свързани с потискането на социалните протести и също ограничаване на свободата на словото. Ние наблягаме на съвместното съществуване в обществото ни. Имаше неодавна специални посещения от ООН и от Организацията на американските държави по въпросите на свободата на медиите, комуникациите и беше подчертано, че има подобрение в тази светър. Президента Морено със своите действия потвърди ангажимента за устойчиво развитие и за благополучието на всички еквадорски граждани, дори на най-уязвимите. Планът за развитие цял един живот цели да се изпълнят националните цели за развитие в съзвучие с програмата за устойчиво развитие 2030 година. Освен това се полагат усилия за преодоляване на високата задлъжнявост на страната, която беше достигната при предходните правителства. И освен това развиваме минното и нефтодобивното дело, което дава сериозен принос за финансите на страната. Е, Европа присъства силно. Тя високо оценява също и това, което прави Еквадор, приемайки венецуелски иммигранти, които са напуснали страната си поради сложната обстановка в страната си. Над 240 хиляди души са пристигнали от Венецуела в Еквадора. Те могат да пребивават легално в страната. Освен това, обработваме и допълнителни документи, за да можем да установим по-точно тяхното конкретно състояние. Работим също в областта на осигуряване на здравни грижи, за образование и прочее. Всичко това се прави в е, истински дух на солидарност. При... Това е огромен натиск от мигранти от Венецуела, но ние разчитаме на подкрепата на Европейския съюз и на Европейския парламент, защото това е най-голямото преселение на, на хора в Латинска Америка в историята на този континент. От името на Еквадор ние отправихме покана да се посети от една делегация и Еквадор, така както беше направено в Перу и други страни, за да се види какво означава за венецуелските граждани тяхното пребиваване, какво означава за Еквадор. Също да се оценят значителните усилия на моята страна за справяне с подобна хуманитарна криза. Дами и господа депутати, в економическата сфера ние сме постигнали доста неща и има неща, които трябва да преодоляваме като предизвикателства в бъдеще. Ние се присъединихме към многостранното търговско споразумение, сключено с Колумбия и Перу през декември. Това е голямо постижение беше създан консултативен комитет за устойчиво развитие, предвиждайки участие на гражданското общество в изпълнението на споразумението за по търговските въпроси с Европейския съюз. Това изисква по-добро разбиране на отношенията между латиноамериканските страни, които са част от този договор. Що се отнася до това многостранно споразумение, съгласно Европейския съюз за двете години, през които ние участваме, има с 10,8% увеличаване на европейския износ към с 10,8 се е увеличил износа от Еквадор за Европейския съюз и с над 36% от Европейския съюз към Еквадор. Ние вярваме, че прилагането на споразумението ще допринесе за подобряване на отношението между ЕСА и Еквадор и в рамките на този инструмент, чрез диалог, може да се преодолеят много от проблемите. Моята страна също гледа с оптимизъм към разговорите, които започнаха с държави от региона за да се сключи всяка една от тях двустранни споразумения за насърчаване на инвестициите, така както беше обявено по-рано. Отношенията на Еквадор с различни държави, които са част от Европейския съюз, всеки случай разбира се е различен и ние искаме да сключим споразумение за насърчаване на инвестициите в близко бъдеще така както настоява е президента Морено. Това ще допринесе за подобряване на финансовото състояние, економическото състояние и заетостта в Еквадор. Дами и господа, възползвам се от тази възможност да го спомена да се осигури безпрепятствен достъп до шенгенски визи за кратък престой за екваторианските граждани. Това е важно за сътрудничеството в различни сфери. Освен това, Екваро не иска не изисква визи за европейски граждани, които ни посещават само няколко държави от Латинска Америка нямат безвизов режим с Европейския съюз и една от тези държави е Еквадор. Обеден съм, че може чрез безвизовия режим да се улеснят връзките между двете страни. Надяваме се благоприятно решение да бъде взето от съвета максимално скоро. И така, благодаря ви отново, дами и господа. Благодаря ви за вниманието. Ваше превъзходителство, благодаря ви за уводното ви изказване, в което ни описахте положението във вашата страна и в Южна Америка както и случващото се във връзка с отношенията ви с държавите членки на Европейския съюз. Сега имаме време за размяна на мнения. Колеги, дайте знак, ако желаете да вземете думата, за да си отбележим имената ви. Първо ще се изкаже господин Сала Франк. Благодаря, господин председател. От името на ЕНП искам да приветствам с добре дошъл министъра и да го поздравя за положителните промени в страната му, както и за смелите солидарни решения, прияти от неговата страна по отношение на венецуанския конфликт. Ние високо ценим, господин министр, важните достижения, свързани с многостранното търговско споразумение с вашето страни. Надяваме се, че в областта на инвестициите ще можем също да постигнем напредък, да се мултиплицират инвестициите. Това е нещо важно. Искам да ви попитам по една тема, която ще се разглежда тази седмица в пленарна зала за положението в Венецуела, що се отнася до признаването на временния президент, както и някои актове на ксенофобия, които се наблюдават в някои държави, които помагат в тази криза. Искам да попитам министъра как вижда състоянието на отношението между Европейския съюз и Латинска Америка, като се имат предвид политическите и економически обстоятелства в този регион в резултат също и на промените, които се осъществяват сега в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря на колегата Салафранка, госпожа Ана Гомеш от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин министър, за това, че се отзовахте на поканата на нашата комисия. Благодаря за вашето изказване. Както каза колегата, ние също искаме да задълбочим и разширим отношенията между Европейския съюз и Еквадор и заедно да видим по какъв начин можем да постигнем това. Ние имаме пред себе си доста предизвикателства, които вие споменахте. Искам да ви задам въпрос, свързан с настоящото положение в Венецуела – като се имат предвид и последиците от вътрешната криза в Венецуела и отражението е върху всички държави от региона, сред които и Еквадор. Както вие подчертахте, има голям приток на венецуелански беженци. В момента как считате, че ще се развият нещата като се има предвид е, натиска, под който е поставен в региона, както и в международен план, включително от Европейския съюз. С е, искане Мадуро да организира е, избори според критерии, които осигуряват прозрачност на процеса с участието на ООН и международен ни наблюдатели. Освен това, в момента има още едно измерение, свързано с присъствието на Русия и подкрепата на Русия за Мадуро. И също присъствието на бомбардировачи с ядрени глави на борда, които са разположени на територията на Венецуела. Хамон Хауреги, Салафранка и аз, както и други колеги, съвсем скоро се върнахме от Никарагуа, страна, която е много близка до вашата, която страда силно от репресиите, на Хосега Морило. Международната общност, включително и държавите от региона, не се мобилизират, за да окажат подкрепа на населението на Никарагуа и да изискват провеждането на избори, на диалог за провеждането на такива избори, на свободни, на прозрачни избори при, под международно наблюдение. Е, имаше ужасни събития в е, Никарагуа през е, месец април. Ние посетихме затвори, посетихме политически затворници. Ние ценим възможността, която ни беше дадена да се срещнем с тях. Но ситуацията продължава да е ужасяваща. Как е възможно да няма никакво внимание, да се, което да се обърне на тази ситуация, включително от региона? представители на Организацията на Американските държави, както и на Комисията на ООН по правата на човека бяха изгонени от страната. Благодаря на Анна Гомеш. От името на групата на либералите госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Господин министър, добър ден. Искам да ви поздравя, тъй като вие не запознахте с дневния ред, който е един модерен дневен ред на вашата страна. Ние работихме много за търговското споразумение, за да може Еквадор да се присъедини към него след Колумбия и Перу и се радвам, че данните са положителни и че допринасят за укрепване на диалога с Европейския съюз. Във вашата политика вие посочихте, че имате предвид програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Ние сме готови да кажем подкрепа. Моите колеги ви поставиха въпроси, свързани с Венецуела и Никарагуа. Но що се отнася до Венецуела, беше споменато влиянието на Русия. Аз искам обаче да запитам също, според вас, каква е ролята на Китай, която се позиционира на страната на Венецуела? Всички държави от Латинска Америка имат доста солидни договори за търговски взаимоотношения с Китай. Считате ли, че те могат да повлияят Венецуела да се промени отношенията, търговските отношения с останалите държави могат ли да бъдат решаващи, за да се промени отношението на Китай спрямо Венецуела? Ситуацията по отношение на Русия беше, говориха, защото това са важни държави, които могат да повлияят на бъдещето. Какво допълнително може да направи според вас Европейския съюз? Вие говорихте за визите. Ние работим по това в парламента. Какво липсва? Какво не действа добре според вас, например, в търговското споразумение? Виждате ли някакви проблеми, които можем да разрешим незабавно, за да се подобрят нещата? Считате ли, че предприятията от двете страни са запознати с предимствата, които им предлага този договор? Искам също да ви благодаря за хуманното отношение, което оказвате в тази хуманитарна криза за венецуалските граждани. Благодаря на госпожа Билбао. Последният оратор Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министър, че се възползвате от посещението си тук в Брюксел, за да разговаряте с Комисията по външни работи на Европейския парламент. Благодаря, че участвате в днешното ни заседание с участието на нашата парламентарна комисия и колегите от делегацията Евролат. Докладчик съм по споразумението за асоцииране с Еквадор. Нека кажа няколко думи за търговското споразумение с Перу и Колумбия. Дълъг бе процесът на подготовка и на преговори. Важно бе да се приложи самостоятелен подход към Еквадор. В рамките на споразумението за асоцииране се договорихме по някои важни въпроси, при това в двустранен план. Именно това дава възможности за отделен подход към Еквадор и в бъдеще. Надявам се, че в многостранния формат и търговските отношения ще играят важна роля. Знаем, че Боливия все още не е член на това регионално търговско споразумение. Но търговските споразумения винаги трябва да имат за цел да допринасят за благоденствието на хората, за развитието на економиката и за нейното диверсифициране. Еквадор е пример за успешното започване на работа по такава диверсификация. Еквадор също е и пример за това, че зависимостта от петрола в продължение на десетилетия не е преодоляна и че именно тази зависимост продължава да е причина за сложното економическо и политическо положение в страната. Знаете какво се случи наскоро в Бразилия. Срути се там язовирна стена в северната част на страната. Какво как смятате, че може да се гарантира диверсифицирането в Бразилия и в цяла Латинска Америка в полза на гражданите? Президентът на Бразилия Болсонаро заяви, че ще продължи с изсичането на тропическите гори в Амазония с цел добив на дървесина, но това застрашава един от зелените дробове на планетата. И в световен мащаб и по линия на економическите отношения на Съюза с други държави, по линия на търговската му политика, ще трябва да работим за диверсифициране на економиката в други държави. Тези наши действия имат пряко отражение и върху положението тук. В това отношение мисля, че можем и трябва да се получим от Еквадор. Нашата политическа група е за това да се въведат шенгенски визи за еквадорските граждани. Мисля, че има мнозинство за това и в Европейския парламент. Не бива да се допускат двойни стандарти тук. Трябва ясно да заявим спрямо съвета на Европейския съюз и спрямо СВД, че не трябва да се мери с двоен аршин. Вече има такъв режим за Перу и Колумбия. Защо да не се въведе и за Еквадор? И накрая проявяваме солидарност към вас, тъй като вече от десетилетия приемате бежанци от Колумбия. Все още няма достатъчни гаранции за мирния процес в Колумбия. Има и бежански поток от Венецуела. Продължава беженският поток и от Колумбия и явно няма все още достатъчно гаранции от колумбийска страна за мирния процес там. Затова и трябва да говорим за замяна на производството на кока в региона. Трябва да говорим за това как можем да доведем до промяна в търговските си отношения. Така че да не се внасят само селскостопански продукти. Така ще можем да допринесем конструктивно за сигурността и във вашата страна. Няма други желаящи да се изкажат. Ще дам думата на госпожа Марияне Ван Стейн. Тя е ръководител на делегацията на Европейския съюз в Еквадор. Благодаря, господин председател. Удоволствие да участвам в днешното ви заседание. Добре дошъл и на вас, господин министър. Удоволствие да ви видя тук в Брюксел, в Европейския парламент. Няма да задавам въпроси. Няма и да отговарям на въпросите, тъй като сигурно вие ще го направите след малко. Вече от две години и половина съм в Еквадор и мога да кажа, че страната се е променила. Няма да изброявам всички промени, на които съм станала свидетел до сега. Те не са никак малко. Ще се спра само върху най-важната, според мен, промяна, а именно откритостта, свободата на изразяването, диалогът. Не беше такова положението преди в страната. Не беше такова положението, когато пристигнах. Хората се страхуваха да изразяват мнението си, тъй като се опасяваха от санкции. Много бе трудно за медиите да работят в атмосфера на откритост. Трудна бе комуникацията. Всичко това се промени междувременно. И тези промени са нещо чудесно за Европейския съюз, тъй като основните права и правата на човека са закрепени в учредителните ни договори. Тази откритост промени цялостната обстановка в страната, според мен. Отрази се и върху външните отношения. Няма да се спирам върху отношенията ви с съседни страни, с Китай и с САЩ но от гледна точка на Европейския съюз мога да кажа, че през изминалите 18 до 20 месеца постигнахме голям напредък. От тогава е на власт президентът Морено. Вече от две години е в сила търговското споразумение. То се овенча с огромен успех. Никой не очакваше, че само след една година стокообменът ще се увеличи с 20%. Сега през втората година увеличението е малко по-низко, но продължаваме да работим за прилагането на това споразумение и за използването на всички възможности по него. На второ място искам да упомена сътрудничеството. Преди две години бе много нисък процентът на освояване – успяхме да удължим срока на двустранното споразумение до 2020 година. През изминалата година си сътрудничихме много тясно с правителството на Еквадор и най-вече с Министерството на външните работи. 20 държави членки се споразумяха за не по-малко от 75% от двустранния стокообмен. Ще се опитаме да дадем нов тласък на развитието на провинции, които бяха засегнати от унищожителните земетресения през 2016 година. Ще направим и всичко възможно, за да може страната да се справи с предизвикателствата по северните си граници. Много положителна оценка можем да дадем следователно на търговските взаимоотношения с страната в многостранен план също сме свидетели на постепенно отваряне на Еквадор. Има готовност за привеждане на стандартите ви в съответствие с нашите и тези на други форуми. В рамките само на 18 месеца успяхме да задълбочим отношенията си във всички тези области, което е много окоръжително. Държах да кажа всичко това на членовете на Европейския парламент. Наистина се радвам, че имах възможност да стана свидетел на това подобряване на отношенията ни през изминалата година и половина. Председателят, благодаря госпожо Ванстейн, господин министър. Много различни въпроси ви бяха зададени. Нека добавя само два кратки въпроса накрая. Става дума за две държави, които не са непосредствени ваши съседки. Едната е Бразилия. Какво е вашето виждане за новата политическа обстановка в Бразилия? Вероятно, вие сте запознат с менталитета на бразилците и с менталитета на новото правителство. И като се има предвид това, какво бихте ни посъветвали да предприемем в отношенията си с новия бразилски президент? Вторият ми въпрос. Вие и вашата страна признавате господин Гуайдо като временен президент. Ако не греша, какво препоръчвате на Европейския съюз? Как да подходим към този много деликатен въпрос? Wonderful. Because of the translation. Sure. Hmm. Muchas gracias a los... Eh, Много благодаря на депутатите от Европейския парламент, на господин Макалистър. Ще се опитам в оставащото време да отговоря на въпросите. Ще започна с въпросите на Игнасио Салафранка. Еквадор призна временният президент на Венецуела Гуайдо. Направихме го въз основа на възраженията, които моята страна представи през май 2018 година по време на изборната кампания, която доведе до избора на Мадуро. Имаше доста възражения от независими наблюдатели. Имаше съмнения. Накараха моята страна да направи предложение в Организацията на Американските държави да се свика референдум, за да се одобрят или отхвърлят резултатите от изборите. Това беше първата идея на базата на нашият ангажимент да има демократичен изход в Венецуела за да могат да бъдат разрешени множеството кризи в Венецуела, економически, социална и други. Ние не получихме никаква реакция от страна на венецуелското правителство, но следвайки тази линия, моята страна на 10 януари, когато Мадуро встъпи в длъжност, реши да не изпраща представители на церемонията. Това беше послание за това, че ние настояваме да има демократичен и прозрачен процес в Венецуела. Разбира се, ние не искаме намеса във вътрешните дела на страните. Еквадор счита, че международните действия за защита на правата на човека не означава да се нарушава този основен принцип на международното право. Затова Еквадор е част от споразумение, което беше сключено през 80-те години между различни латиноамерикански държави, срещу след които Венецуела и Еквадор, свързана с това да няма намеса във вътрешните работи. Разбира се, ние всички сме а, за а, защита на правата на човека и сме поели ангажименти в този смисъл. Относно а, проявите на ксенофобия в някои страни, срещу венецуел... венецуелски мигранти. Съгласен съм, че е имало такива случаи, но това са изолирани случаи. За щастие, това са изключения от общо правило за приемане на беженци от Венецуела, за предоставяне на подходящи условия за тях, за да Разбира се, трябва да се имат предвид и финансовите и други трудности, през които минават държавите, след които и Еквадор. Но ние няма да толерираме никакви нападения срещу венецуелски граждани на наша територия. Ние искаме тези мигранти да имат нуждите гаранции. Имаме хиляди венецуелски деца, които учат в нашите университети. Хиляди са получили вакцини, хиляди са били интегрирани. 7000 вече имат разрешение за постоянно пребиваване в Еквадор, което е близо 40% от мигрантите. Ние се надяваме да продължим да се регуляризира положението по хуманитарни съображения. На въпросите на Ана Гомеш относно положението във Венецуела. И какво е бъдещето, което ни очаква? Много е трудно да се направи такава прогноза. Ние обръщаме особено внимание в Еквадор на намирането на демократично решение на проблемите в Венецуела. Решение, което да включва всички действащи лица в Венецуела, независимо дали се намират в страната или извън нея. Решение, което да бъде в атмосфера на спазване на човешките права. Без това няма да е възможно да има прозрачен изборен процес. И разбира се, трябва да има избори, които да са в съответствие с правото, да имат международни наблюдатели, за да се дадат гаранции за резултатите от тях. Необходимо е да се пристъпи към демократични преобразования в страната. Съгласни сме с позицията, застъпвана от Европейският е, съюз, е, да настоява за провеждането на свободни избори. Това е единствения изход. Временният е, президент Хуан Гуайдо е поел такъв политически ангажимент в своята страна, за да се стабилизира страната и за да се възстанови економически страната. Това вече е възможно. Що се отнася за евентуално присъствие или роли на Русия или на Китай, бяха зададени такива въпроси от госпожа Билбао. Ние читаме, че действията на другите държави, на международната общност по отношение на Венецуела може да бъде положително, ако се помогне по този начин да се намери решение. Правителството на Венецуела, държавата, опозицията в Венецуела, всички външни и вътрешни фактори да постигнат съгласие Трябва а, да се намери бързо решение на този проблем. Затова ние твърдо вярваме в конструктивният тия действия на международната общност в подкрепа на национален диалог в Венецуела. Трябва да има фалиситатор от, например, в миналото това се е оказвало много важно в критични моменти за Латинска Америка през 80-те, 90-те години на миналата, миналия век. Всичко това допринесе за намиране на решения в Никарагуа, Гватемала, Еквадор. Защо не и сега? Така трябва да бъде. Затова ние приветстваме инициативата и идеята на Европейския съюз да се създаде една контактна група от държави, за да можем да окажем подкрепа. Разбира се, ние също сме готови да окажем съдействие. Тази група от държави, ние сме готови да я подкрепим при необходимостта. Никарагуа буди тревоги в Еквадор. Еквадор беше много ясен още от първите манифестации и бруталното им потушаване от президента Ортега. Повече от 400 загинали, стотици, хиляди ранени. Имаше прекомерно използване на сила и нарушаване на човешките права. Ние вярваме, че националният диалог в Никарагуа е единственият демократичен изход и може да се направи паралел сега с Венецуела. Трябва се постигне национално решение. Никарагуанците трябва да изберат демократичния ред в а, своята страна и спазване на човешките права. Е, ние работим много тясно с членовете на работните групи в постоянния съвет на Организацията на американските държави, в частност работим с Никарагуа. Ние Интерамериканската комисия обръщат внимание на ситуацията там. Ние се надяваме скоро да се промени положението и че разума ще наделее и ще може да се постигне споразумение. Um, Относно това, което спомена госпожа Билбао, говорих за Венецуела и Никарагуа, за влиянието на други държави. Ние вярваме, че с Европейския съюз, е, с другите държави от Латинска Америка, можем е, да бъдем фактор за намирането на подходящо и демократично решение на положението в Венецуела. Искам да подчертая е, това, че Еквадор счита, че когато има такъв сложен конфликт, като този в Венецуела, и може да бъде решен чрез диалог при определени условия, с ясни цели, диалог, който не означава да се печели време или да се търси решение, което няма да е демократично в крайна сметка. Това ще бъде чисто и просто загуба на време. Трябва да има добра воля от страна на държ... страните, за да се достигне до едно цялостно решение за всички венецуелски граждани, да се разрешат дилемите, които са пред тях. И аз считам, че латиноамериканските държави отправиха много силно ясно послание. Мнозина признаха като временен президент Хуан Гуайдо. Много от тях го направиха, ясно заявявайки, че идеята е господин Гуайдо да организира най-скоро прозрачни, ясни, приобщаващи избори с международни наблюдатели. Това е ясно послание от страна на региона и това трябва да се признае. Сега да премина и от Венецуела, сега Колумбия. Ние имаме положителна оценка както каза и посланника преди малко. Споразумението с Европейския съюз ние не го гледаме като търговско споразумение единствено. Това не е търговско споразумение. Това е част от различните договорки между моята страна и Европейския съюз и държавите членки, за да имаме много по-тесни взаимоотношения търговски, устойчиво развитие, заетост, изпълнение на програма 2300, задачи като устойчиво развитие, защита на околната среда, социални отношения и прочие. Това е начина по който правителството на Еквадор оценява функционирането на многостранното търговско споразумение и ние работим в такъв смисъл. Това е част. Сега Европейския съюз трябва да допринесат също това споразумение да бъде механизъм, който да допринася за засилване на отношенията между Еквадор и Европейския съюз. От наша страна ние сме твърдо решени да излезем с идеи за това как да развием тези отношения. Имаше, има заседание на консултативния съвет, който допуска участие на гражданското общество. Това е нещо положително. Това е начин да се действа демократично и Еквадор е 100% съгласен с такъв подход. Господин Шолц и някои други депутати също говориха за отвореността на Еквадор. Да, Еквадор е отворена страна, това не би могло да бъде иначе. Ние имаме споразумение за търговия с а, Европейския съюз, с други държави, пример с Боливия. Еквадор и Боливия сме част от а, анската общност – и Еквадор държи на тези отношения. Относно петрола, това е голямата ни дилема като страна. Знаете за проклятието в кавички на петрола. Но ние нямаме чак толкова активен износ на петрол, че да бъдат засегнати развитието на други сектори, на производството на различни стоки, на енергийни ресурси. Ние искаме да намалим зависимостта от петролната индустрия. Ние сме предприели важни стъпки. Разбира се, остава да свършим още много работа, нека да не се заблуждаваме, но страна като моята да разчита само на малък брой продукти за износ, някъде около десетина. Има и други, за които се говори, но това не е нещо добре и това не излага на економически рискове по отношение на външния свят и се надяваме да можем да преодолеем тази ситуация. Многостранното споразумение е една възможност и ние благодарим за подкрепата, която вие лично оказахте, за да стане това споразумение реалност. Така че ние успяхме да разширим отношенията с Европейския съюз благодарение на присъединяването си към многостранния търговски договор. Относно Бразилия и други, ние сме също амазонска държава. Голяма част от нашата територия е Амазония – Бразил е най-голямата страна на континента ни. Ние искаме да работим заедно с Бразил. Както каза и господин Макалистър, ние искаме всички амазонски държави да работят в сътрудничество, по програми за сътрудничество. Имаме първични контакти за сключване на Амазонски договор, в който участват Бразилия, още четири държави от региона. Така ще обърнем много по-силно внимание на една много крехка околна среда, една много важна за нашите народи, за кореното население, както и за света. Затова ние поемаме ангажименти за защита на Амазония. Това, разбира се, не е лесна задача. Имаме доста дилеми пред себе си, доста важни решения, които трябва да вземем. Трябва да намерим равновесие между производствената дейност, извличането на природни ресурси и защитата на околната среда. Трябва да работим в тази насока и се надявам, че можем да вземем нужните ефикасни решения, които да ни позволят да постигнем целите за устойчиво развитие. В Амазония това е особено важно. Още две минути остават, казва председателя. Благодаря на посланник Файнштайн за казаното от нея. какъв е интересът за отношенията между Еквадор. Ние държим на взаимоотношения, които да се раз... базират на взаимното разбиране. Ние имаме стабилна база и се надяваме това да бъде благоприятно в бъдеще и за двете страни. Много е трудно да се направи някаква препоръка. Господин Макалистър, що се отнася до а, господин Гуайдо, Еквадор, Европейския съюз, останалите държави от Латинска Америка имат общи интереси, общи ценности в рамките на демокрацията и човешките права. Мисля, че трябва да стъпим на тази основа и се надяваме, че това ще допринесе за намиране на решения, за да могат и венецуелските фактори да могат да намерят адекватно решение за своята страна. Мисля, че се съобразих с времето. Благодаря ви. Министър Валенсия, Господин министър Валенсия, искам да ви благодаря от името на моя колега Хорегуи Атондо за участието ви в днешното ни заседание. Многообразните въпроси, които ви бяха зададени, показват и колко е голям интересът ни към тази част от света проявяваме интерес към сътрудничество с вас, както и вие също в рамките на новата ви външна политика. Благодаря на вас и на вашия посланник, който любезно ви придружи. Пожелавам ви ползотворно посещение тук в Брюксел. Благодаря ви аз за поканата.